Преминаваме към гласуванията. Hat sich schon gelöscht? Ach so. Äh, Frau Corazza Bild hat sich zur... Госпожа Кораца Билд иска да вземе думата с процедурна бележка. Госпожо Кораца Билд, Искахте да излезете с процедурна бележка. Имате думата. Благодаря, господин председател. Както знаете, измина повече от месец от разкриването тук в Европейския парламент на измамата по време на гласуване, извършена от госпожа Люпен. Аз наред с мнозина други колеги искам да знам докъде са стигнали разследванията, най-вече разследванията които върша, извършват господин Леограф, заместник-председател на Европа на нациите и свободите и от генералния секретар на Фронт Национал Марсел Деграф. Господин председател, госпожа Льопен е съпредседател на политическата група на Европа на нациите и свободите. Ще... Какво смятате да предприемете вие спрямо нея? Frau Corazza Bild. Госпожо Кораца Билд, образувах процедура за разследване във връзка с погрешното гласуване с цел измама и слушах първо господин Деграф. Господин Деграф, да, че не е спазил правилата по време на гласуването. Сега трябва да взема решение каква санкция да му наложа. Все още не съм взел окончателно решение по този въпрос, но господин Деграф при всички положения ще бъде санкциониран. Той призна грешката си, каза също, че няма да отправи никакви възражения срещу каквато и да било санкция. Срещу един друг колега бе отправено обвинението, че в отсъствието на госпожа Люпен той е гласувал от нейно име. Става дума за господин Бей. Господин Бей отрече това обвинение. Към мен се обърнаха писменно редица колеги, които казаха, че някой е гласувал вместо госпожа Люпен. Разговарях с тези колеги, вие също бяхте сред тях. Всички те ме увериха, нещо, което е отразено в протокол, който предстои да подпишат, че продължават да твърдят, че господин Бай е гласувал вместо госпожа Люпен. В момента, в който приключат разследванията, още веднъж ще говоря с господин Бай и ще видя какво ще предприема. Четирима-петима колеги твърдят, че той е гласувал вместо госпожа Люпен. Той отрича. Що се отнася до разследванията спрямо госпожа Люпен, ми бе съобщено, че по време на гласуването, на което вероятно вместо госпожа Люпен е гласувал господин Бай, госпожа Люпен е била в залата. Ще трябва да говоря с нея да я попитам дали е знаела, че колегата е гласувал вместо не или не. Няма значение дали става дума за генералния секретар на Фронт Национал или не. След като приключат разследванията, ще ви уведомя за резултата. Още тогава ви попитах следното. В случая ставаше дума за много малка разлика. Ви попитах дали е имало много малка разлика между гласовете за и против при някои от гласуванията. Попитах ви дали сте проверил дали при въпросните гласувания е имало такава малка разлика и дали тази малка разлика се дължи на извършена измама. Господин Крамер, направихме такава проверка и в нито един от двата случая не става дума за гласуване с малка разлика между гласовете за и против. По време на гласуването, при което се твърди, че господин Деграф е гласувал вместо госпожа Люпен. Няма толкова малка разлика между гласовете за и против, че да можем да кажем, че тя се дължи на измама. А ако случаят беше такъв, то наистина щеше да е на лице много тежко нарушение. Господин Голниш. monsieur... Много благодаря, господин председател. Господин председател, аз съм от отдавна депутат. Простатата ми непрекъснато расте, а енергията намалява. онзи ден гласувахме 2 часа и половина. Може да ми кажете защо е редно аз да бъда представен политически въпреки физиологичните си изисквания, е, които трябва да задоволя някъде другаде, а не на мястото тук в залата. През 1997 година на френската, във Френската национална асамблея аз присъствах на факта, присъствах на събитие, когато нашата бивша колежка Тротманд гласува за 160 нейни колеги, които не бяха в залата. Това, ако не е нарушение, то какво е? Бе нарушение не само на Конституцията и на правилника за поведение на депутатите. Благодаря. Yeah. Председателят. Уважаеми колега Голниш, процесът на устаряване е тежък процес, който засяга всички ни, засяга всички наши органи. От глава до пети. Insofern ist es natürlich äh, wirklich jeder Diskussion wert, nachzudenken. И наистина трябва да помислим за това как да ви помогнем. Ich werde mit den Fraktionen noch einmal darüber beraten. Ще се консултирам с политическите групи по този въпрос. Herr Teurer. Господин Тойрер. Herr Kollege Teurer verzichtet. Колегата Тойрер няма да се изкаже. Добре. Благодаря ви. Преминаваме към гласуванията. Създаване на специален на комисия по въпросите на данъчните постановления. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Der Antrag ist angenommen, der Beschluss gefasst. Приема се предложението за тази специална комисия. Nun zum Bericht EU-Liechtenstein-Abkommen über Доклад за споразумение между Европейския съюз и Лихтенштайн според списъците за гласуване са предвидени две гласувания. Една за създаването на комисията и, една, и едно за назначенията. Секунда, секунда. А да спустиш, но. Азо, Also, Herr Bütikofer, die, die Abstimmung Точно така. След гласуването трябваше да вземем решение и за назначенията. Спазихме процедурата. Преминаваме към доклада Лунес. Споразумение между Европейския съюз и Лихтенштайн за данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания. Гласуваме поименно. Моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Докладът се приема. Поздравления за докладчика. Докладът Мецола Келер. Изменение едно. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст на точка 3. За, против, въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст на точка четвърта, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 5, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се. Нека гласуваме електронно за всеки случай. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се.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 въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 26 за, против, въздържали се, електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 28 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 30 за, против, въздържали се. Електронна проверка, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 31. За, против, въздържали се. Ако желаете, можем да проверим електронно. Мисля, че се приема. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 32 в две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за,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 Не мога да кажа какъв е резултатът. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте електронно по втората част. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съображение С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Л латинско в две части. Първа част за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 против, въздържали се. Мисля, че се приема със същото мнозинство, но нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по текста на резолюцията с измененията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Докладът се приема. Гласуваме по доклада на госпожа Дели Устойчива градска мобилност. Точка първа по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 5. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 8. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 9. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 11. За. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Моля, гласувайте. Гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 17. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 18. по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 20. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 25. Също поименно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 27 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 28 в две части. По именно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част, също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 30. Първоначалния текст за, против, въздържали се. Приема се. Точка 32. Поименно гласуване в три части. Първа част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се втора част, също по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се трета част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 36. По именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 9. Първоначалният текст. Две части. Първа част по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването.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 бе наистина много важно, защото въпреки скандала Volkswagen констатираме, че съществуват държавни субсидии за изкопаеми горива, именно дизел, който се ползва с данъчни облаги спрямо новите. Ако искаме по-малко коли да ползват традиционно изкопаемо гориво в нашите градове, то тогава ние предлагаме всички колективно, чрез това изменение, да призовем държавите членки да сложат край на държавните субсидии за изкопаемите горива. Благодаря. Beruhigen Sie sich erstmal. Bitte sehr, Herr Kollege. Моля, първо се успокойте. Имате думата, колега. Благодаря, господин председател. Това не беше процедурна бележка, беше политическо изявление. Главните ни координатори трябва да решат всъщност за какво става дума при такива изказвания, но според мен си беше политическо изявление, а не процедурна бележка. Председателят, уважаеми колега, Колегата госпожа Дели е докладчик по този текст. Тя има право да вземе думата. И ако спазваме стриктно правилника за дейността, би трябвало да й дам думата. Разбира се, не за политическо изявление. В случая, госпожо Дели, ловко се възползвахте от предвиденото в правилника за дейността, за да направите политическо изявление. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 46. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 47. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Точка 48. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към точка 50 по, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 58 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 60. Поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 62. Също поименно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съображение Д латинско за, против, въздържали се. Трябва да... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение К. Поименно гласуване. За. Против? Извинявайте, поправя се председателя. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 520 гласа за, 103 гласа против, 6 има въздържали се. Преминаваме към съображение М. Поименно гласуване, по изключение. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съображение В латинско. По именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съображение В. в две части. Първа част по именно гласуване. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Съображение Хикс. Три части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се трета част също по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по целия текст на резолюцията. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.